A ver, pueden sentarse todos y callarse los que están en conversaciones aquí. En... Вземете местата си, моля ви. И прекратете разговорите. Señor, eh, yo creo que señora Rodo ya puede usted. Мисля, госпожо Родост, че сега можете да започнете. Да, благодаря. Държа да благодаря на председателката за тези две минути, защото имаше прекалено много шум. Уважаеми колеги, днес за първи път ще докладвам по общите разпоредби и сега ще се съоточа по част първа. Преди да започна, бих искала горещо да благодаря на всички, които последните седмици пожелаха да споделят идеите си с нас по мейл, чрез всякакъв друг контакт. Искам да благодаря на всички от тези, които активно участваха в разработването на тези общи разпоредби. Наистина горещо им благодаря. Мисля, че заедно ще успеем наистина да ставим един добър текст. Сега ще се спра на член 2 от общите разпоредби, а именно общите цели. Сигурно си спомняте, че когато бе редактирана Зелената книга, имаше дискусии тук в нашата комисия и се питахме дали екологичните цели трябва да бъдат приоритетни спрямо социално-економическите цели. Дори тогава тези дебати бяха много трудни, защото трябва да сме много предпазливи. Иначе, мисля, че просто ще се излъжем социално-економическите цели няма да могат да бъдат постигнати, ако не разберем, че запасите трябва да бъдат екологично жизнеспособни. Ние като човешки същества искаме а, такъв улов, който да бъде жизнеспособен, в същото време и да създава заетост. Искаме чисти морета, и искаме запаси от здрава риба. Повтарям, цялата тази работа е в интерес на всеки един от нас, без никакъв егоизъм. Това, което ми харесва в предложението на комисията е ударението върху а, дългосрочните цели. Защото в дългосрочен план тези три аспекта а, фигурират в предложението и те наистина имат почти едно и също значение – въпреки това, се оказва, че може да има конфликт между економическите цели или економическата рентабилност и екологичните цели. Дребномащабният риболов съответно произвежда по-малко печалба, но знаем много добре пък, че води до по-добра заетост крайбрежния, дребния риболов също е благоприятен за туризма. Представете си, че се намирате по испанските брягове, брегове и се окаже, че повече няма рибари. Това ще е истинска катастрофа. Така че всички сме съгласни, каквато и да е насоката на дискусията, че би било желателно рибните запаси да бъдат възможно най-големи. С оглед на настоящото положение, трябва обаче да помним, че ние сме намалили тези запаси и това, за съжаление, не е в полза на никого. За това нашите цели трябва да бъдат е, много амбициозни, иначе просто няма да постигнем нищо. Всяка една неяснота би била експлуатирана в ущърп на запасите. При все това трябва да дадем е, добро определение на максималния устойчив улов. Например, съществува дефиницията на ФАО, която обаче се отдалечава от е, тази по член 5. Освен това, трябва да разрешим и други големи съществени проблеми. Първия проблем. Можем ли да постигнем целите през 2015 година? според мен не разполагаме с достатъчно данни за целта. Целите за 2015 година за някои видове, за някои запаси, които имат нужда наистина от много дълъг период от време, за да се възстановят, няма да могат да бъдат постигнати, просто защото наистина няма да могат да бъдат възстановени. Казвам го Ясно обаче, това не е причина ние да се отдалечим от тези цели принципно. Но, и би трябвало да сме съвсем ясни по тези въпроси, тези запаси трябва да бъдат предмет на междинни цели. Ако не постигнем целите, трябва поне смъртността в тези запаси да бъде намалена. А относно принципите, нека да кажем в общите разпоредби съвсем ясно какво възнамеряваме да правим, дали мислим за биомасите, дали мислим за смъртността сред рибите. Мисля, че всичко това трябва да се обсъди все още по-задълбочено. Сега във връзка с целите и смесения риболов. Дори тук в нашата комисия се казва, че а, няма да можем да избегнем проблемите, свързани с местния риболов. Това не е вярно, според мен. Според мен можем да постигнем целите си, но естествено тези, тези цели ще бъдат променливи заради а, явления като пиратството, например. Но ако ние искаме да запазим нашите цели, аз мисля, и точно това ще ви предложа, че слабата брънка в случая ще е от решаващо значение. Има начин да се увеличи капацитета за а, е, селективен а, е, риболов, за да може излишъка наистина да се отчете сериозно. Само така рибарите ще могат да се възползват от е, е, по-големи количества. И мисля, че точно това е нашата цел. Ако искаме да подобрим нещата, трябва да се попитаме до каква степен максимален устойчив улов може да бъде е, ограничение. Комисията иска а, тези а, разпоредби и общата политика за риболова наистина да се а, развива в течение на времето. Надяваме се, че съвета ще поеме ангажиментите в съгласие с целите, които определим. Сега Трети проблем. Как може да се работи, когато не разполагаме с достатъчно добри данни? Общите разпоредби трябва да задължат повече държавите членки да предоставят данни. И особено статистически данни за разтоварената риба, защото дори такива данни нямаме. Спешно трябва да се наложат санкции и трябват също и насърчителни мерки. Това, което е важно също така е член 5, където се е, открива принципа за е, правилно взимане на решение. Тези принципи трябва наистина да бъдат възприяти от всички политици, взимащи решения в тази област. Науката трябва да бъде в основата нашите решения и то дългосрочно. И трябва да се осигури участието на всички заинтересовани страни. Мисля, че това е особено важно. Мисля, че трябва да използваме научно-техническия комитет, който може да ни бъде много полезен. За мен има и друг важен принцип. Трябва постоянно да се опитваме да намаляваме бюрокрацията. Трябва наистина бюрократичните усилия да бъдат намалени и да ги избягваме. Политиците, които работят от дълго време в тази област, трябва да успеят този път. До сега наистина тази борба беше неуспешна, но трябва наистина да превъзмогнем бюрокрацията. От момента, в който някакви подробни правила се окажат безполезни и успеем да намерим мерки и рибарите е, да е, работят устойчиво, това ще бъде решение да се лишим от хилядите страници правила днес. Сега искам да наблегна на следното. Трябва обаче да продължим да е, въвеждаме правила. Аз не искам анархия в морето и мисля, уважаеми колеги, че вие всички ще се съгласите с мен. Благодаря ви за вниманието. Gracias, señor Merci, madame la présidente. Благодаря. Ето, сега вече наистина сме в сфера на конкретни решения. Благодаря на госпожа Родуст. В същото време и желая смелост. Защото знаем много добре, че текста на комисията не подхожа на всички. Тази част, общите разпоредби от регламента, съдържа целите на бъдещата политика, така че това е хоризонталната част от регламента. Сега, що се отнася до последователността и логиката на тази политика във връзка с останалите политики, например тази за околната среда, ще кажа, че можем само да приветстваме такава връзка, но не могат те да бъдат подчинени една на друга. Мисля, че политиката за околната среда е важна но трябва да добавим един а, е, социален стълб, както и а, е, стълб свързан с териториалното благоустройство. Трябва да има прагматичен подход, който да отчете абсолютно всички сектори в риболова. Трябва да се отчетат е, доходите в този отрасъл както и всички останали аспекти. Е, що се отнася до целите 2015 година, мисля, че трябва е, да е, останем верни на всички поети ангажименти, както например в Нагоя. Мисля, че трябва да има подход по риболовни стопанства и трябва да има установен максимален устойчив улов в рамките на многогодишни планове по риболовни стопанства. Идеята Европейския съюз да се е, да постигне целите си е, може да, може да се постигне само по този начин. Прогресивно намаляване на изхвърлянията е абсолютно необходимо, но една такава обща забрана, каквато се предлага от комисията, според мен не е реалистична. Причините за изхвърлянията са много различни, променливи, така че трябва да се въведат мерки за всяко риболовно стопанство и за това трябва да се насърчи е, избора на съоръженията. Това е много важно. И да се въведат превентивни мерки а не а, последващи мерки, а комисията предлага само такива. Сега ще се отнася до концесиите, защото сега се наричат концесии, а не квоти. Прехвърляеми риболовни концесии. Аз се противопоставям категорично, няма да ви изненадам. Познавате тази моя позиция по темата. Не желая такова задължително въвеждане на прехваляеми концесии, които са пряко свързани с пари и не желая такова съсредоточаване. Ако ние възприемем такава система, рано или късно тя ще влезе в действие и за по-древномащабния риболов, както се случи в Исландия, така че аз се противопоставям на тези прехвърляеми концесии. Сега, по член четвърти. Там се говори за широко участие на всички заинтересовани страни в изпълнението на мерките – това е добра идея, но е, тя не фигурира достатъчно ясно в регламента. Аз искам наистина регионалното равнище да се засили. И търся регионализацията в предложения текст, защото това фигурираше и в Зелената книга, както госпожа Родост е, го каза. Беше представено това в е, парламента, но това равнище го няма сега. И става въпрос тук за, и, и за изпълнението. И ми се струва, че е много важно, за да могат наистина да се отчитат различните специфики на различните региони, на различните басейни. Разбира се, това е един първи подход и ще имаме възможност да обсъждаме и по-задълбочено нещата. Не се съмнявам, че ще успеем да постигнем съгласие и че ще въведем реформа, която да бъде подходяща за всички. Благодаря, госпожо председател. Hemos decidido que en cada reunión se va a hablar de unos temas concretos y no que se va a hablar Засегнахме някои конкретни точки, казва председателя. А, говорим общо за реформата на общата политика по рибарство. Моля ви да се придържате към дневния ред Иначе няма да можем да навлезем в подробности на избраните за деня теми, а именно член 1 до 5 на регламента. Регионализацията и другите въпроси нека останат на страна и да говорим по същество. Sorry, Chairman, after that stern Извинете ме, госпожо председател, след е, този строк упрек не знам дали въобще да вземам думата. I, all I want to talk about... Бих искал всъщност да се спра само на времевия хоризонт. Ален Кадек е, спомена МС. Y. А, ние споменахме целия пакет, считано от а, първи. Откакто бе подписан преди 18 месеца Лисабонския договор, тези документи минаха през парламента и от 13 юли насам ние определено сме навлезли в периода преди окончателното второ четене. Не бива да оставяме да се проточат нещата до 2014, защото тогава няма да имаме правно основание и това би било катастрофа. Затова трябва много да внимаваме. И когато има правни спорове между отделните институции, да не се проточва цялата процедура до 2014 година. Всичко това си има а, своите а, последици за максимално устойчивия, устойчивия улов. Знам, че имаме споразумението от Йоханесбург и дори да закрием всички рибни стопанства, пак в Европа пак няма достигнем целите. Трябва да бъдем реалисти. Освен това ще има последици за графика, за изхвърления улов по различни видове. Аз не смятам, че те също бяха достижими в първоначалния вариант. И бих искал да чуя какво мисли госпожа Рудост, относно графиците за изпълнение. Това ще се отрази и на моя доклад за общата организация на пазара. Господин Дейвис има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред няколко думи за определението за максималния лов. Да, добър беше въпрос. Има различни определения. Очевидно комисията има нещо предвид. И хубаво би било да чуем какви са техните намерения, но това е част от международни споразумения, например това от Йоханесбург и трябва да има съгласуваност с стандарти, прияти другаде. Втория въпрос за дали са достижими целите. Бях в Йоханесбург, когато бе подписан документа и комисаря по околната среда тогава се произнесе. Изминаха 10 години, междувременно влезе в сила Лисабонския договор. Парламента не можем да го виним за нищо. Правителствата полагат някакви усилия да спазват международните си ангажименти, но на практика се оказва, че е невъзможно да се гарантира възстановяване на рибните запаси в оставащото ни време. Това, което трябва да направим е да продължаваме да оказваме натиск по заложените трудни, амбициозни цели, независимо от това, че може тук-таме да има провали. Но все пак трябва да бъдем обективни и не можем да дигнем ръце и да кажем до 2014 и 2015 не може да стане, нека го разсрочим до 2020. И още нещо искам да кажа. Максималните ният устойчив доби всъщност е един вид минимален. Аз бих искал да има повече работа за рибарите, да има по-масштабен улов. Аз искам запасите да се възстановят такива, каквито са били в миналото. Искам да намалим вноса на риба в Европейския съюз, да ловим риба в собствените си води. Благодаря ви. И това да е максималния улов. Thank you very much. Uh, thank you, Mrs. Благодаря на госпожа Родост за уводните думи. Ще направя няколко коментара за максималния устойчив добив. Както каза господин Стивенсън, не могат всички запаси да достигнат нивата по биомаса до 2015 година. Има обаче два измерителя за максималния устойчив добив. Трябва да отчитаме смъртността на рибата – и всъщност бихме могли да започнем да прилагаме максималните стойности още от утре. Но това е един вид а, степен на експлоатация на запасите. И това е въпросът ми към комисията. Когато говорим за максималния устойчив добив, трябва да конкретизираме какво имаме предвид. Точно кой вид добив имаме предвид но за мен е възможно още от сега да започнем да прилагаме максимално устойчивия добив и трябва да го направим. И тук има една друга малка думичка над, свръх, която е използвана в текста. Че популациите трябва да са над тези равнища. Тази думичка е от огромно значение. Тя трябва да остане, защото има видове, които живеят в изолация. Няма видове, които да живеят в изолация от другите видове. И ако ще прилагаме подхода на екосистемите, то тогава трябва да има защитни механизми за запасите. Не можем да експлуатираме всеки запас по-отделно в изолация и да достигнем максимален добив за всеки вид запас. Това е невъзможно. Затова трябва да имаме запаси, които надхвърлят тези нива и би трябвало да отчетем ролята на различните видове, рибни видове в екосистемата и поддържането на нейното здраве. Това е другата аргументация. Не става дума само за оползотворяване на запасите, но и поддържане на екосистемата. И ако тези видове ще трябва да постигат добри резултати и да поддържаме доброто здраве на моретата а, и да се съблюдават съответните съотношения, а, трябва да се придържаме към една определена логика на оползотворяване на запасите и затова нека запазим думата над. Над максималните устойчиви добиви. По член 3 за забраната за изхвърления улов, там се говори за а, премахване – на определените запаси, които са с търговско значение. Това би било едно голямо ограничение. Тоест пълен списък, който вероятно комисията има предвид на Видовете на търговските запаси. Това не е изчерпателен списък на търговските запаси и не би довело до някакви резултати, ако изрично посочим някои запаси, а други не ги отчетем. По какъв начин ще следим за това какви видове рибни запаси изхвърлят рибарите? Списък с изключенията като на някои от видовете, примерно костенурките, медузите. Това решение би било по-добро. И после, по отношение на целите, заложени в общата политика. Изключително важен въпрос. Най-накрая имаме възможност да уредим материята, нещо, което чакаме отдавна. Всъщност ние огледахме оценките на общата политика по рибарство и до 1991 година, когато се провежда първата реформа, зелената книга на комисията от 1991 в тези далечни времена говори за целите, които следва да бъдат преработени, защото рибарството зависи от наличието на ресурс. Това е предпоставка. Анализът на комисията още тогава, преди 20 години, сочи това. Зелената книга от 2001 година също споменава липсата на приоритизация на целите в общата политика. До Докладът от 2007 година също сочи основния проблем в политиката, а именно липсата на приоритетна подредба на целите. 2008 година средносрочния преглед стига до същото заключение. Зелената книга от 2009 година споменава непрецизираните цели на политиката като един от структурните, пете структурни провала в политиката. Работата е там, че ако всеки път бъде направен политически избор между екологична катастрофа в бъдеще, евентуална такава, и гарантирана економическа катастрофа или социална такова, такава, какво да изберем? Естествено, ще се впуснем в хазартна игра с устойчивостта в бъдеще, просто за да гарантираме работа на рибарите утре. Това е логиката, от която искаме да избягаме и ние, и всички, които вземат решения в бъдеще. И всеки път се изправяме пред тези два варианта. Ако екологичните цели са предпоставка, за социално устойчивото решение. Всички разбират, че това наистина е истината. Задачата ще е много по-лесна. Много по-лесно ще управляваме рибното стопанство в бъдеще. Ня... Нека ви припомня, че 68% от решенията на съвета са загърбили през последните 10-15 години научните съвети. И средно 33% от а, отправените научно обосновани съвети са взети предвид. Австралия, например, включват в своите закони за управление на рибното стопанство гарантиране на екологичната устойчивост. Тя е на първо място. Тук не става дума за това, че някакво зелено движение е наложило това, но а, това законодателство влиза в сила от президента Буш в САЩ. Тук не говорим за това, че зелените там са настоявали за него. противозаконно трябва да е да не се съобразяваме с научните съвети и анализи. В Австралия използват максимално устойчив економически план добив. Това е революционен подход по отношение на улова, който е разрешен в техните води. И Штатите, и Австралия – днешно време имат много по-добри социални и економически условия за работа на рибарите си, след като включиха тези разпоредби в законодателството си. Затова аз призовавам всички да вземат това предвид. Европейския съюз трябва да се получи от опита на други държави. Благодаря ви. Благодаря. Нека да ви напомня, че госпожа Родост трябва да се тръгне в 5 часа. Има други желащи да се изкажат, така че всички трябва да говорят кратко. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа родост за встъплението. Нека набързо да представя своето отношение по бележките в реда, в който вие ги изтъкнахте. По отношение на отчитането на социо-економическите нужди на нашите рибари, не трябва ли да сме иновационни, да сме по-смели, да създадем система, която да отчита интересите на всички, е, да използваме наличните лостове? Не би трябвало да е, изправяме един срещу друг е, заинтересованите страни защо като може те да са в тандем? По отношение на сроковете за постигането на максимален устойчив улов, притеснявам се, че няма да успеем до 2015 година, особено за някои видове запаси, за които липсват данни. В Ирландия започваме, или Северна Ирландия по-скоро, започваме проект, свързан с Ирландско море. Мисля, че ще ни отнеме поне 2 или 3 години да започнем да работим по силата на новия подход. Всеки подход, свързан с максималния устойчив улов, не трябва да е свързан с забрана, изхвърляне, подбор и така нататък. Трябва да е цялостен всеки един подход. Затова искам да приканя всички да гледат цялата картина – а не да разглеждат отделните елементи в изолация. Говорите за премахване на бюрокрацията. С да си навлека гнева на председателката, трябва да кажа, че откакто съм член на парламента, във всяка една комисия, в която членувам, се говори за премахване на бюрокрацията. Това е похвална цел, но как ще стигнем до там, не знам. Не можем да говорим за премахване на бюрокрация, без да говорим за реална регионализация на тази политика. Надявам се, че комисията ще си запише това, което ще кажа сега. Казват ни, че има напрежение в комисията относно регионализацията на ОПОЕ. Определено можем да имаме разумна рационализация, е, защото ако не позволим на местните хора да прилагат е, местни решения на място, няма как да премахнем бюрокрацията. Е, това са хора, които дълги години работят на едно и също място и знаят за какво става въпрос. Освен това, премахването на бюрокрацията е свързана и с отчитането на притесненията на рибарите. А ние в комисията е, едва ли ще може да се произнесем по тези мерки, които ще предложи Европейската комисия и ще ги наложи малко след нова година. Става въпрос за подбора на оборудване. Нашите рибари, е, например, са иноватори, имат альтернативи, например, на така наречената шведска мрежа. Е, нека да им позволим да действат. Благодаря за вниманието, председателката. Е, нека да се опитаме да работим малко е, по-гладко. Поне това се опитвам да ви накарам, а пък вие може да правите каквото искате. Господин е, Хаглунд каза председателката, господин Хъчисън се изказва. Подобно на господин Кадек, аз искам а, да поговоря по член 4 принципите на добро управление. Приветствам казаното от колегата Кадек, че регионалното измерение трябва да се укрепи. Приветствам и казаното от госпожа Доц относно регионалното измерение. Член четвърти говори за това, че ОПЛР трябва да следва принципи, свързани с широко участие на заинтересованите страни във всички етапи и така нататък, ясно определяне на отговорностите. Ние Нямаме добри стратегии тук и не мисля, че трябва да започваме да говорим за политика на място, без да видим как действа цялостната структура на управление на риболова в европейски води. Въпросите, свързани с управлението, са сред главните причини за провала – на постигането на целите в тази политика по отношение на опазване и консервация на, на, на запасите. Споменава се по-нататък последователността с интегрираната морска политика и с другите политики на Съюза. Става въпрос за това да се даде възможност на държавите членки да решават кое е най-добре за морските басейни, където те са разположени. Така или иначе обаче това предложение е, продължава да настоява за равен достъп до води и до ресурси и се казва, че Европейския съюз има изключителни компетенции. и Комисията твърди, че поради тези изключителни компетенции може да се прилага такава децентрализация, каквато комисията сметне за уместна. Не се казва, че тази изключителна компетентност трябва да послужи като обща рамка. И в рамките на тази рамка да се търсят местни решения. Договора да, възможност за децентрализация, казва се и няма какво да се направи. Аз не съм съгласен. Нека някой да ми каже какво е доброто и полезното в изключителната компетентност на Европейския съюз. Не виждам какво е положителното в принципа на равния достъп до води и ресурси в ОПОР. Защо? Защото всъщност по този начин се подкопава възможността за общата политика в областта на рибарството да дава стимули. А стимулите са много важни, както казва и докладчика. Равният достъп до води и ресурси е заплаха Защото в Северно море, например, не се отчитат всички възможности за разпределянето на квотите. Uh, to con, uh, from on the part of those who have most to gain from conservation, and who does have most. Кой може да спечели най-много от uh, опазването на ресурсите. Рибарите и риболовните общности. За това в дългосрочен план трябва да подкрепим казаното от госпожа Лювин. Според мен обаче тук няма дългосрочна визия. Можем да говорим за управление, да говорим за други елементи, но докато над главата ни виси заплахата за равния достъп, а това означава, че някой друг може да жене ползите от това, с което ние разполагаме, то няма как да имаме някакъв успех. И този проблем трябва да се реши преди да говорим за квоти, прехвърляеми права и така нататък. Да се надяваме, че ще имаме управление на ОПОР, което ще успее. А ако не успее, то поне е, нека да признаем, че не трябва да изхождаме от принципа на равния достъп до води и ресурси. до Милан. Io credo, proprio per stare attorno ai punti suggeriti, за да се придържаме към дневния ред ще се опитам да спазя това, което е записано, макар че на мен не се иска да проведем общ дебат. Да, господин Кадек, ще говоря по тези пет члена. Така, по тези пет първи разпоредби. Мисля, че се говори за нещо от съществено. Не можем да си мълчим. Говори се за новата обща политика в областта на е, риболова, като си има предвид, че до сега абсолютно всичко се провали и това трябва да се каже. Документът, който ни се представя, и то първите пет члена, ще се придържам до тях, изобщо не внасят нищо ново в тази политика. Не предлагат никаква промяна и още по-малко механизъм, който би ни вкарал в един, едно положително движение, за да се позволи на човека и рибата да живеят заедно. Дори да анализираме тези пет първи разпореди в предложението на комисията, не можем да намерим абсолютно нищо, което да ни вкара в правия път към реформите. Разбира се, трябва да говорим за принципи. Когато се казва, че трябва участие на всички заинтересовани страни, добре, обаче възниква въпроса до сега какво сме правили, защото участие само по себе си не означава нищо. Ако това участие не върви заедно с някаква представа за това какво може да бъде то. И да се говори най-общо за регионализация, да, това може да бъде е, някакво въвеждане на ново управление или на, на нов е, начин на работа. Всичко това зависи от факторите, които организират системата. И ако ние не искаме да преобърнем цялата основа, на която се опира политиката, ние просто ще си захапем опашката и ще се завъртим в този порочен кръг, който се въртим вече 20 години, който ни доведе до провал. Ще се опитваме да внесем тук-там някъде някаква промяна, точка за петайка, тук-там е някоя тиренце, но нищо няма да променим в отрасъла, нито съдбините на риболова като си има предвид, че времето напредва и с пълно спокойствие бих ви казал следното, госпожо Родост. Първо искам да ви поздравя за свършената работа, но ето и предложението ми. Цялата структура се основава на нашето гледище. От една страна виждаме рибаря, а от другата страна рибата. После разглеждаме съоръженията и квотите. Това са четвърте стълба, върху които се опира целият ни размисъл. А аз мисля, че трябва да помислим за морето. Морето е съществен елемент, което е напълно е, объркано в цялата тази политика. Никога не се говори за планиране на системата, точно в това е разковничето. Сега можем да си мислим както си искаме, обаче а ако не успеем да излезем от е, стария ни начин на мислене, основан на тези четири стълба, наистина нищо няма да постигнем. Опитваме се само да, да се караме, да викаме какъв инструмент ще използваме, какви съоръжения няма да използваме какви квоти да определим и така нататък. Ще се опитаме да намерим някакви решения с, рациона... с регионализацията, малко повече или малко по-малко регионализация. Не. В моята държава казваме, трябва наистина да се отървем от цялото минало. Сега ще ви дам един глупав пример. Ползваме много голяма част от европейските ресурси, за да прекратим известна дейност в рибарството. Например, в продължение на два месеца ние даваме ресурс на рибарите, за да ги караме те да не е, излизат в морето, даваме им пари за да живеят и да си стоят в къщи. И си мислим, че по този начин отговаряме на социалното напрежение, което би проистекло от е, липсите на печалба. А през това време е, биологията е, и природата възстановяват запасите в морето, но това абсолютно не е вярно, защото първият отговор всъщност е, че ние даваме подаяния на рибарите. И това просто е наша гичка, защото с прекратяване на улова в продължение на два месеца абсолютно нищо няма да се възстанови в морето. Затова мисля, че бихме могли да променим нещата с това прекратяване на улова в продължение на два месеца. С пълна забрана в продължение на 3 години или 5 години в даден район от морето. И тази забрана да въжи за всички. Просто в този район няма да се лови риба. Защо не накараме държавите да планират морето като ресурс, като се обясни, че това е най-голямата операция а, по, по животновътство? Сега, аз искам да говоря по тези първи пет члена, но тогава нямаше да мога да ви кажа това, което ви казаха. То е съществено. Ние наистина трябва да отделим време, за да мислим. Дори ако трябва да организираме една изваредна комисия и да помислим по философията, която ще проистече от Зелената книга. Защото системата ни води право в до скизофрения до шизофрения. Мисля, че наистина трябва да се отървем от старите начини на мислене. Не може е, цяла година тук да си говорим и да очакваме някакви оценки от комисията, без да се взима мнението на парламента. Да, видяхме зелената книга. Ние сме парламент. Парламент, който след Лисабонския договор трябва да има дългосрочна визия парламента не може просто да се задоволи с разглеждане на тези е, няколко 4-5 члена, които ни се предлагат сега комисията. Според мен друг е начинът да се въведе реформата. Или сме е, с е, хубав костюм, който тук там е малко скъсан и можем да го позакърпим и, и, и да си мислим, че, е, че, че ще изкараме добре, или трябва просто да си купим ново облекло. Dziękuję bardzo. Господин Гробарчик. Благодаря. След това встъпление не знам дали трябва да говоря за конкретни цели или за цели с общ характер. Господин Милана започна дебат с философски характер, много конкретен. Не знам дали това е целта тук. Аз искам да поговоря по темата за днес. Искам да изкажа своята подкрепа. Трябва да поставим ударението върху отделни елементи и след това да преминем към дебат с общ философски характер. Подкрепям казаното от госпожа Родост за маломащабния риболов и индустриалния риболов, разликите са очевидни. Гледайки текста пред себе си, в член 5 не се дава определение на крайбрежен риболов. И аз е, бих искал да предложа да се разработи определение или да се поиска от учените да направят е, ново определение какво означава крайбрежен риболов. Това е изключително важно. Още нещо, регионалния подход в 4А. Виждаме, че има разделяне на отговорности на нива, европейско ниво, национално ниво, регионално ниво, каква е разликата между регионалния подход и местния подход, например? Въобще има ли разлика? Не може ли по някакъв по-добър начин да се уредят нещата? Или просто се опитваме да дръпнем една завеса тук пред очите на всички. национална политика, регионална политика, е, европейска политика, можем да кажем, че европейската политика ще зададе рамката, пък националната и регионалната ще прилагат мерките на практика. Господин Галахър, разбирам, че сме ограничени от към време, просто искам да поговоря по днешната тема, част първа. Добре е да говорим по отделните части. За регионализацията няма да говоря. Всеки знае какво смятаме по отношение на регионализацията. И трябва други хора да намерят най-успешната формула тук. По отношение на точка 5, устойчиво развитие, споменава се още в Йоханнесбург през 2002 година този термин – трябва да се добавят думите където е възможно. Тези думи не са нови, те са част от декларацията. Всъщност, те играят и голямо влияние върху максималния устойчив улов. Естествено, че максималния устойчив улов трябва да бъде основният момент в прегледа. И целите трябва да са съобразени с максималния устойчив улов. Отчита се и е, темата за изхвърлянията. Е, всъщност, погрешно според мен да се забраняват е, всички изхвърляния. Трябва да се говори за намаляване на изхвърлянията, за избягване на изхвърлянията, но не за тотална забрана. 23-та точка, Хаското споразумение и специалните обстоятелства, дадени на моята страна, е, тази разпоредба трябва да се внедри в членовете, е, но комисията естествено пренебрегна, остави на страни този елемент, а тя си знае защо. По отношение на прехвърляемите риболовни възможности, това е основен проблем за някои страни и най-вече задължителния характер в е, държавите членки. Настоящата комисия и парламента като цяло са единодушни за това дали тук трябва да има задължителен характер или не, а именно държавите членки трябва да го решават. Няма разпоредба относно биологичните чувствителни области, например, така наречения ирландски кръг е чувствително място или ирландския правоъгълник. По отношение на споразуменията в 39-та, тук трябва да се включат Норвегия, Исландия и Фарелските острови. По 49 и 50 трябва да се каже, че индустрията ще плаща за контрола. По финансовите е, помощи 52 точка трябва да се каже, че има конкретни отговорности в държавите членки. Едно Б, приложното поле. Тук трябва да се включат биологичните ресурси. По отношение на втори и трети, които говорят за максимални устойчив улов и екосистемния подход, това не са общи цели, това са по-скоро конкретни цели и трябва да бъдат включени в конкретните цели в член 3. Невъзможно да се постигне максимален устойчив улов за всички видове обект на смесен риболов. Това е една от най-големите грешки в предложението. конкретните цели по член 3 трябва да дават възможност за оценка на видовете според различните данни, които съществуват. А по отношение на регионалния подход, той трябва да се включи в член 4, където са принципите на добро управление и накрая определението максимален устойчив улов. Е, тук трябва да се отчете е, предпазливия подход, подхода на предпазливостта. Не е винаги той е правилния, така че нещата трябва да се пренапишат. В първата част Общо взето трябва да има сериозни промени, но тези, които са направили текста, трябва да се замислят сериозно и чак след това ще, ще говорим. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще съм съвсем конкретна, защото доста неща вече бяха казани. Започвам с член трети и ще говоря за конкретните цели. Първо трябва да се разменят точки А и Б, защото поне по мое мнение най-важното е наистина да се осигурят условия за ефективни риболовни дейности в рамките на економически жизнеспособен и конкурентен риболовен сектор. И оттам нататък наистина проистичат всички други неща. Премахването на нежелание е улов, но в крайна сметка основната цел наистина би трябвало да бъде това, което е записано в точка Б. Второ, принципа за економическо управление. Тук споделям принципите за добро управление – в реформата и мисля, че трябва да се подобри обаче под точка Б, където се говори за мерки в съответствие с най-добрите налични научни препоръки. Какво означава това най-добрите налични научни препоръки? Всичко това, което решаваме, трябва да бъде основано на научни препоръки, но какво означава това прилагателно най-добри? Трето, Говори се за необходимост от дългосрочна перспектива за добро управление. Съгласна съм, но тъй като има после разпоредби във връзка с многогодишните планове, може би трябва да се даде и определение на това какво е многогодишен план. И по-конкретно, защото има разпоредби по-нататък, които определят необходимото, необходимите съставки на такъв план. Разбира се, че е необходимо економическо управление и то трябва да бъде в основата. Трябва да сме в състояние да въведем добро реформа с добри принципи на управление и трябва да започнем от местното равнище, след това регионално, национално и най-накрая европейско равнище. По този начин всички сектори ще носят отговорността си и единствено така ще можем да подобрим нещата благодарение на тази реформа. Казва се вече, че трябва да говорим и за дребния риболов, но в такъв случай ще ни трябва определение. Защото действителността на дребномащабния риболов наистина е много по-различна, отколкото промишления риболов и за това ни трябва ясно определение за този сектор. И накрая искам да кажа, че дори да се опитваме всички да подобрим положението и всички искаме жизнеспособен сектор, който да опазва околната среда, екосистемен подход, както го наричаме вече. Все пак трябва да знаем, че положението не е свързано само с економическата рентабилност. Вижте какво се случва в САЩ. Бяха прекратени риболовни дейности, то при добри условия, крайна сметка се оказваме с пазари с а, много нестабилни цени. Така че наистина трябва да се погледне на нещата малко по-общо. Благодаря ви. Аз имам няколко коментара да направя. Доста въпроси бяха поставени. Има пет члена, които обсъждаме днес. По първи член приложното поле. Пояснение от комисията на Хюно по 1Б за сладководните биологични ресурси бих искала да зная дали експлоатацията и съхранението са приложими до този вид ресурс. Това е объркващо и не мога да разбера дали са приложими или не. Би било добре комисията да внесе яснота. Не съм много сигурна за член първи. Там се правят препратки за структурната политика, организация на общия пазар, футилиите. Гов... Говори се за общата политика по рибарство, но не е ясно включено ли е в приложното поле в член 2 общите цели минавам сега. Тук също има объркване между втори член и общите цели и конкретните цели в член трети. Във втори член би трябвало да се направи позване на член 39 от договора и по-конкретно в член 39 поради принципа, който се въвежда за иерархичната подредба на стандартите. По този начин са подредени общите цели. Поставя се и ударението върху екологичните цели и други социо-економически съображения. Те са визирани в член 39 и трябва да балансираме трети и десети член от този документ и член 39 от договорите по втора точка за максимално устойчивия улов няма да говоря повече. Комисията е избрала най- радикалния вариант, така както вариантите бяха представени в оценката на въздействието. Самата оценка не е толкова крайна. Бяха правени коментари по втора точка за морските ресурси, и различните видове и популации във връзка с максималния устойчив улов. Би трябвало това да се тълкува крайно стеснено и във връзка с свръх улова, над нивата, заложени в максималния устойчив улов. Аз не съм съгласна с тази формулировка. Оценката за въздействието гласи, че са нужни по-гъвкави подходи. В многогодишните планове трябва да има ясна обосновка. Не би трябвало член 2 да ги предопределя изпреварващо. И трябва да се стремим към последователност по отношение на максималния устойчив улов. Би трябвало комисията веднъж за винаги да каже какъв ще е подхода по отношение на различните видове. Имаме много чувствителни запаси и как ще постигнем този максимален лов по отношение на различните видове в водите на Европейския съюз. Няколко думи по втора точка и постигането на целта до 2015 в Средиземномерието. Бих искала да чуя какво мисли комисията и по това. Има конкретни цели, които би трябвало да са заложени във втори а, член. А що се отнася до член 4 и принципите на доброто управление, точка А говори за определение на компетенциите в Европа и оправомощените органи в държавите членки. В точка Б може да не е вярно, че се нуждаем от е, научни препоръки, но кои са най-добрите научни становища? Кой ги разработва и кои са най-добрите сред тях? Как да разберем това? Колкото повече такива мнения има, толкова по-добре. но трябва да сме наясно какви са тези становища и да вземаме решенията си възоснова на научните обосновки. Бих искала да привлека вниманието ви към член 11 и съгласуваността с общата политика. Тук не става дума само за това да има приемственост, защото тези неща са част от едно цяло. Мисля да спра тук, защото остана отворени въпроса за определенията. Защо сте използвали това определение за екосистема при положение, че има други определения за екосистемен подход, които са задължителни? Защо точно сте избрали а, това определение и сте загърбили другите? Ще спра тук. Давам думата на комисията най-напред. Благодаря ви много, господин, госпожо председател. Много ви благодаря за всички тези много интересни коментари по нашето предложение. Всъщност мога да направя две неща във връзка с времето. Или да коментирам основните въпроси, или ако ми дадете повече време, да се опитам да отговоря не на коментарите, а по-скоро на специфичните въпроси към комисията. Всъщност какъв е приоритета на председателката? Предпочитате да отговоря на специфичните въпроси към комисията или на общите коментари? Всъщност мога да направя първо и е, общ е, коментар и след това да отговоря по-подробно. Когато се говори за максимален устойчив улов, дали се говори за биомаса или се говори за смъртност по запас, това е много важен въпрос, защото не непременно във връзка с целите, но във връзка с определението. Как да се прилага това понятие? Понятие, което ще се приложи в дългосрочните планове за управление – Комисията възприе последователен подход през тези последни години, като каза, че трябва да се съсредоточим дългосрочно в рамките на многогодишните планове върху смъртността по запас, а не върху биомасата. Защо? Защото биомасата, т.е. обема на биомасата, включително и е, при устойчива експлуатация, е функция от две неща – от улова, но и от природата. Така че може да се получи и ситуация, при която ние да определим някакви цели за максимален устойчив улов, а да не можем да ги постигнем, защото природните условия са неблагоприятни и въпреки огромните ни усилия, ние да не го постигнем. Така че има предимство ние да си поставяме целите във връзка с смъртността, защото това можем да контролираме. Какво можем да направим? Можем да се опитваме да управляваме смъртността, така че да съхраняваме такива рибни запаси, че те да са достатъчни за необходимото ни равнище на експлоатация. Каквото и да било природно явление да, да се появи, ние да можем все пак да имаме а, достатъчен запас. Трябва да се съсредоточим върху това, което ние можем да изчисляваме. Когато става въпрос за биомасата, например, ако вземем плановете за управление за треската в Северно море, там дори научната общност си даде сметка, че дори да спрем да ловим, абсолютно невъзможно е да постигнем целите, е, свързани с биомасата. Така че нека да определяме много по-надежни цели, много по-конкретни цели. Трябва да се съточим върху това, което ние можем да управляваме. А какво можем да управляваме? Смъртността в запасите. Ние просто не можем да управляваме природата. Имаше и друг въпрос, поне така ми се струва. Защо трябва а, изключителни правомощия? Става въпрос а, за следното. Ако комисията до сега не го е обяснявала, аз ще се опитам да го обясня. Комисията няма никакъв интерес да променя член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз, в който се говори за управлението на рибните ресурси. Комисията няма намерение да променя този член. Но защо комисията настоява на тези изключителни правомощия? Защото става въпрос за споделени ресурси. Ресурсите в което и да било море на Европейския съюз са споделени ресурси с други държави. Ако не става въпрос за споделени ресурси, т.е. ако те не се управляват в обща политика, ще трябва да се управляват в регионалните организации за управление на риболова, като например ИКАТ или НАФО. Аз ви задавам въпроса дали е, тяхното управление е по-ефективно, отколкото управление от страна на е, Европейския съюз на общностно равнище. Помислете по този въпрос. Освен това, господин Галагер ни пита защо в нашето предложение не говорим за биологично чувствителните е, зони около Ирландия? А пък споменаваме режима за ограничен достъп за е, крайно отдалечените е, райони, като Мадейра или Азорските острови. Отговорът е съвсем лесен. Тези зони, за които ние говорим, Азорските острови, Мадерия и Канарските острови, са свързани с режима за достъп. Става въпрос за равенство на достъпа от 100 мили около бреговете. Тези зони са а, крайно отдалечени зони. По силата на член 239 на договора, тези острови могат да се ползват от режим на положителна дискриминация във връзка с тяхното крайно отдалечено географско положение. Така че режима, който прилагаме за тези зони, Канарски острови, Азорски острови и Мадера, е политика на достъп, който, която е изключение от принципа, за да отчетем именно характеристиките на тези крайно отдалечени райони. Това не се основава на общата политика за е, риболов, а се основава върху принципа за положителна дискриминация по член 240 от договора. Сега, биологично чувствителните зони искам да уточня зоните за Ирландия. Тук вече е, става въпрос за различна мярка тази мярка не е свързана с принципа за достъп, а става въпрос за техническа мярка за защита на една чувствителна зона. И тази зона, Ирландия, не е крайно далечена зона, така че случаят е съвсем различен. Следователно, ние сме предложили мярка за крайно далечените зони, но не и за Ирландия. Чувствителната зона за Ирландия не се споменава тук, но не се говори за изключение, така че принципа си остава в сила тя ще си остане чувствителна, защото абсолютно нищо в предложението не пречи и не изключва тази мярка. Освен това, ме питат дали а, изключваме сладководните биологични ресурси. Госпожа председателката също. Аз искам да се реши един малък проблем във връзка с настоящото законодателство. Както знаете, във връзка с приложеното поле, то се прилага до видове като сьомгата или е, змиорките по време на техния живот в е, солени води, а не в е, сладководните басейни. Това беше проблем, защото е, общата политика в областта на риболова не можа всъщност да се справи, защото наистина се сблъскахме с е, проблем, свързан с правното основание – Какво поискахме да направим тук за тези видове, видове, които живеят отчасти и в а, сладководни басейни, а, пожелахме да можем да приложим политиката и за тях. Това не означава, че ще можем да прилагаме тази политика до всички видове, които живеят в сладководни басейни. Например, пастървата, сладководната пастърва ние не мислим, че ще трябва да предвиждаме някакъв специален план за управление за този вид риба. Така че е, това е разпоредба, която се опитва просто да обхване онези видове, които живеят в тези смесени е, води. Е, и ме попитаха също така, какво разбираме под най-добрите налични научни препоръки. Всъщност, каква е целта на нашето предложение? Трябва да признаем, че научната основа за политиката няма да бъде никога съвършенна. Понякога основата е съвсем ясна, но понякога не съществува. Но има много голяма сива част, защото съществува научна основа, но тя е пожелателна, тя не е съвършенна, тя не е доказана непременно. не искаме да се получи така, че ние да се основаваме на несигурността на научните данни, за да избягваме управлението. В крайна сметка ние трябва да се основаем на най-добрите налични научни данни, дори и да не са непременно е, съвършени. Просто не трябва да се извиняваме с несъвършенството на наличните научни данни, за да не управляваме риболова. Очевидно е, че съществува несигурност, но тази несигурност трябва да се управлява. Дори когато науката не ни дава отговор. Въпреки това трябва да се вземат мерки. Мерки за управление, като отчитаме това, което ни казват учените и като отчитаме несъвършенството на техните становища. Ето това е по този въпрос. Мисля, че по първия въпрос, госпожо председател, ви отговорих. И сега на въпрос като, например, защо външния риболов не е взет предвид в член 1. Член 1 предвижда приложно поле, което обхваща и този сектор, но не се е, споменава изрично, но то е обхванато де-факто. Сега, по член 39. Член 39 от договора е спазен Искам все пак да се върна на този въпрос, защото при всяко изказване и при всяка дискусия, по какъв и да било начин, се стигаме до този въпрос. Какво предлагаме? Предлагаме съвършен баланс между економическите, социални и екологични аспекти. И докъде сме стигнали по тези съществени въпроси? Най-същественият въпрос в тази първа част е, както казахте, във връзка с член 39, защото там са предвидени цяла серия цели, които не са в иерархия. Някои от целите дори взаимно се изключват или не са съвместими едни с други. Но правистите ни казват, че те не са в иерархия, така че трябва да вървим по някакъв комбиниран начин към всички тези цели. Сега в риболова, и това сме го казвали, има го и в основния регламент, който действа сега. от 2002 година. Там има комбинация на тези три аспекта – социални, економически и екологични. Докъде сме стигнали? Комисията ни казва, че тези три цели трябва да бъдат уравновесени. Но, какъв е проблема? Проблема е, че можем да си представим, че в даден момент тези три цели наистина се балансират идеално. Максималният устойчив улов сигурно е най-близката точка на това равновесие. Но във всички случаи, когато се отдалечаваме от тази равновесна точка, трябва да разберем защо се отдалечаваме от нея. Какво ни показва опита? Опита ни показва, че това равновесие между трите цели, и тук ви говоря за 8 или 9 годишен опит. Значи, това равновесие между трите цели проистича от приоритетите, които се предоставят на краткосрочните економически цели. Всъщност равновесната точка зависи в историята на, на общата политика винаги се е поставяло ударение върху економическите и социалните аспекти. А моя анализ е, че настоящата политика не е била никога балансирана, урановесена. Винаги краткосрочните економически цели са натежавали. Така че преходът към такова равновесие ще се основе върху екологичната устойчивост и биологичната устойчивост. Ако трябва да уравновесим наистина целите, ще кажа, че не, няма да можем да го постигнем, освен ако говорим за а, възстановяване на биологично това цели комисията. По-нататък. Дали да а, говорим за а, равнища над максималния устойчив олов. Не трябва да забравяме, че тук не става въпрос за математика и за точна наука. Не знаем дори да определим целите си по възможно най-точния начин, винаги ще е, има някакво отклонение. Максималният устойчив улов. Природата никога няма да определи по осезаем начин нещата и природата няма да ни даде точните цели. Винаги ще има някаква вариация. И ако има вариация, това означава, че за нас трябва поле за сигурност. Трябва да сме сигурни, че въпреки тези вариации винаги ще сме над това равнище на максимален устойчив улов и няма да а, а, вариацията да, да пропада под това равнище, което ние сме си определили. Така че ни трябва известна свобода на действие, трябва ни някакво резервно поле, за да можем да се придържаме към целите си, въпреки природните вариации. Сега, що се отнася до максималния устойчив улов и различните специфики, утре ще има такава дискусия и ми се струва, че ще можем да говорим по-подробно по този въпрос утре. Сега, за научните пробуреки, които трябва да се възприемат като диктат. Не, аз не съм съгласен с вас, госпожо председател. Да, научните становища не трябва да бъдат диктат. Съществува и друга възможност. Системата на САЩ, например, някои споменаха тази система. В САЩ закона задължава е, политиците да се спазват е, научните становища. Но това не се прави при нас. В САЩ наистина те диктуват нещата, научните становища, но при нас не. Така че ние сме много далеч от а, е, е, такова явление. Освен това, госпожо председател, имам ли още малко време или не, или трябва да спра до тук? Всъщност, добре е да чуем какво ни казвате. Вашите коментари винаги са полезни, макар че доста пресрочихме времето. Ще трябва да си дадем малко повече време за въпроси и отговори за бъдеще. Имаме и заседания на координаторите, утре пък има изслушване. Трябва да имаме е, заседание на координаторите днес. Е, Опитах се да го вмъкна утре, но нямаше как да стане, така че утре може би ще обсъдим някои е, въпроси, които днес не можахме да обсъдим. Госпожа Ролдост има думата. Е, само няколко коментара. Първо искам да благодаря на всички за това, че участваха в този дебат. Слушах много внимателно и видях, че онова, което казах, общо взето беше прието, не беше критикувано. Така или иначе, една много спешна молба от моя страна. Нека да се придържаме към темата, защото иначе нещата стават твърде сложни, поне по-моему. Не можем да спазим по такъв начин и сроковете. Нека да дам конкретен отговор, тъй като някой попита какви ще бъдат сроковете. Значи, през юли трябва да приемем доклада в тази комисия. Пленарна зала вероятно ще има през септември. Днес обсъждахме само целите и максималния устойчив улов. Така се споразумяхме. Аз не казах нищо за регионализацията, нищо за забраната за изхвърляне, нищо за оборудването. Ами, тези неща не бяха в дневния ред. Е, може ли просто да се придържаме към онова, което е определено предварително? Доста емоции имаше в залата, Слушай ви внимателно. Имаме нужда от е, сериозни политики, балансирани политики, разумни е, политики. Всички сме съгласни. Всички сме съгласни за това, че политиката по рибарство от миналото до известна степен беше пълна катастрофа. Съответно, имаме нужда от подобрение, имаме нужда от това да приемем, че сме отговорни спрямо идните поколения. Сектора трябва да бъде е, преосмислен тотално и всички заинтересовани лица трябва да го разберат. Всички имаме отговорност и трябва да я поемем. Благодаря ви за изказванията. Сумата и бележки си записах тук и се надявам, че следващия път, когато обсъждаме тази тема, ще имаме още по-полезни разисквания. Председателката. Благодаря. Значи, променяме дневния ред. Доклада Ферейра ще обсъдим Утре в 9, след това ще обсъдим червения тон. Това ще стане утре между 9 и 12.30 по някое време е, и сега ще имаме заседание на координаторите.